J'ouvre donc notre euh, séance. Откривам заседанието, посветено на изслушването на господин Марио Монти. Благодаря му за неговото присъствие тук. Той ще ни представи придружен от е, онези наши колеги, които заседават в групата на високо равнище, Гифер Хофштот, е, е, Ален Ламасур, Ивайло Калфин, когато също приветствам, посветен на, на собствените средства за бюджета на Европейския съюз. Във връзка с дневния ред, искам да ви кажа, че точки 4, 5 и 6 се отлагат тъй като в съвета няма нищо ново. Става дума за прегледа на многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 година. Италия по време на заседанието на съвета на 13 декември е потвърдила своята резерва. Следователно, тук трябва да изчакаме какво ще направи Малтийското председателство. Искам също така да ви кажа, че координаторите са решили да направим доклад за общо корпоративно данъчно облагане. Като докладчик ще бъде излъчен от групата на социалистите и демократите. На заседанието на 9 януари мнозинството от координаторите е, са били на мнение, че комисарят Оетингер има необходимата компетентност, е, за да се занимае с портфейла бюджет на Европейския съюз. Това са съобщенията, които исках да ви направя. Сега ще изслушаме господин Марио Монти. Подчертавам е, фундаменталното политическо значение на работата на тази група на високо равнище. Парламентът и несъмнено неговата бюджетна комисия ще направят всичко по силите си, за да осъществят препоръките на този доклад. Многогодишната финансова рамка за 2014-2020 година бе приета с двойно условие – първо да има средносрочен преглед, който в момента се извършва, и второ да се разисква темата за собствените средства, чрез които да бъде допълнен бюджетът. Това е тема на нашето заседание и днес сутринта. Окончателният доклад на групата е разпространен сред членовете на комисията под ембарго. Той трябва да бъде обнародван е, следващия вторник, е, но в известен смисъл оповестяването му се извършва сега, тъй като нашето заседание се излъчва в интернет и освен това ние ще имаме пресконференция веднага след заседанието, ще има прескомюнике. Координаторите ще заседават в 11.30 днес сутринта. Господин е, Верховщат и господин Мурешан ще ни напуснат в 10 часа, тъй като ще има заседание на председателския съвет във връзка с напускането на Великобритания. И много благодаря за това, че отделят внимание в момента. Господин Монти. Господин председателю, госпожи и господа членове на бюджетната комисия, господин председателю, искам да ви благодаря за вашата покана и за направеното въведение в темата. Вие имате голяма роля в комисията, която председателствате и е, комисията ви също ще има голяма роля в извършването на дейността, която очертахте. Това, което е, ще кажа сега, не отговаря напълно на първоначалните планове, но все пак е, мисля, че е, днешното извънредно, съгласно дневния му ред е, заседание на бюджетната комисия, за първ път ще разисква публично доклада и заключенията на групата на високо равнище за собствените средства. В крайна сметка, тук в Европейския парламент и специално в неговата бюджетна комисия винаги и периодично се подчертава значението на собствените средства. Вие е, знаете, че огромно е значението на приходната част на бюджета, а не само на разходната му част за многогодишната финансова рамка и за финансовата архитектура на Европейския съюз. И освен това, вие знаете много добре как бюджетът се отразява върху институционния баланс в Европейския съюз, както и върху доверието към съюза и е, общественото мнение, че той легитимно може да преследва целите си и да осъществява политиката си. Не е случайност, че вие в Европейския парламент дадохте инициативата за осъществяване работата на тази група на високо равнище в контекста на преговорите за многогодишната финансова рамка. И още по-похвално е, че вие в Европейския парламент назначихте някои от най-авторитетните членове на парламента за представители в тази група. Като те имат широка компетентност, но конкретно са компетентни по въпросите, разисквани от групата. Бих искал да изразя сърдечната си благодарност към Ален Ламасур, Гиферховщад и Ивайло Калфин. Всички те активно се включиха с търпение и с много голям ентусиазъм в дейността на групата. В този процес, господин председателю, вие също участвахте в много обществени дискусии, в много конференции и сте разгласявали посланията, зад които стои Европейския парламент – по тази тема. Искам също да благодаря на парламента за това, че постави на разположение на нашата група част от административния си капацитет. Доколкото разбирам, сътрудничеството между институционния секретариат е било много продуктивно, много ползотворно. И всъщност е прекрасен пример за това, докъде могат да ни доведат прагматизмът и добрата воля. Благодаря специално на ръководителя на специализираната работна група по собствените средства Ан Монтанмо, ако правилно чухме името. И тук сега един политически елемент ще въведа, господин председателю. Групата бе сформирана в състав от високо поставени политици с разнообразен опит. Практически всичките вече носеха съответна политическа отговорност в европейските институции, в държавите членки. И обстоятелството, че всяка от трите институции излъчи по трима членове за тази група на високо равнище, означаваше, че роля е, е изиграла и чувствителността на институциите към темата. Искам да подчертая, че е, в групата през цялото време царуваше хармония и благодарение на нея бе възможно да се стигне до заключения, които по същество бяха единодушни. Имаме девет препоръки, те са приети единодушно. Има само една малка бележка под линия за частично особено мнение на един от членовете по една от препоръките. Така че според мен тези препоръки следва да бъдат отчетени от всички три институции, когато те провеждат разискванията си за собствените средства. Тъй като след много задълбочен обмен на мнение, който в комисията отне две години – и след толкова много консултации с външни структури, хората, разбира се, действаха в лично качество, но чувстваха и отговорност към своите институции и успяха да се споразумеят по тема, която по традиция, особено в отношенията между съвета и парламента, е предмет на доста сериозна конфронтация. И сега искам да се спра на основните изводи в доклада. Ще започна не критикувайки недостатъците на системата на собствените средства, а изтъквайки нейните предимства и подчертавайки какво функционира добре в тази система. Докладът ни съдържа няколко глави в тази връзка и според мен те са важни, тъй като отразяват а, нашия консенсус между институциите. Ако бяхме акцентирали само върху недостатъците на системата на собствени средства, Незабавно а, срещу нас щяха да се изправят а, доста заинтересовани субекти и а, това щеше да намали съществено шансовете ни за крайен успех. Всъщност, ние най-напред изходихме от най-големите предимства на системата. Първо, принципът на равновесието, който изисква бюджета винаги да е уравновесен. Второ, задължението за а, определен таван в бюджета, традиционните собствени средства, приходите от митнически постъпления, а, брут брутния вътрешен продукт и брутния вътрешен приход, който е източник на собствени средства със е, значителна стабилност, постъпленията от данъци, може би частично ще заменят този източник в бъдеще. Нашия подход беше да разширим перспективата е, на бюджета, като излезем извън традиционната е, позиция, е, че националните бюджети допринасят за бюджет, който се кове в Брюксел или Страсбург. В крайна сметка бюджетът няма само и единствено функцията да обслужва функционирането на институциите, но и да допринася за изпълнение на политиките на Съюза далеч извън бюджетната сфера. Има някои ключови е, понятия е, тук, е, които далеч не са теоретични, уверявам ви. Много полезно е, ако искаме да избегнем разговор между глухонеми, да е, тръгнем от позицията, е, че собствените средства не са панацея – Всъщност, е, натрупаните неразплатени задължения, демократичния дефицит е, не могат да бъдат е, преодолени само е, чрез преструктуриране на бюджета. Също така не бива да допускаме терминология, която за някого звучи провокативно. В доклада се съдържат определения за това, какво представлява истински източник е, на постъпление и се уточнява правния им статус. Е, понятието добавена стойност на европейско ниво не е ново и не можем да се откажем от него, защото в него се крие легитимността на всичко, което прави Европа. Господин председателю, хубавото в това, което правихме, както вие знаете, е, че бяхме замолени да анализираме приходната част на бюджета и след това логичното политическо съотношение между тази приходна част и всичко останало, но и съотношението между приходна и разходна част и връзките между бюджета като цяло и самия резон детр на Европейския съюз. Като тази връзка е съвсем очевидна. Тя е много ясна. Ние не сме се опитвали да разширяваме мандата си. А по-скоро всяка от трите институции, когато ги посещавахме за разговори и събеседване, ни е, молиха да вземем предвид един или друг аспект, който не е пряко свързан с собствените средства, но макар и косвено, допринася а, за доизграждане на общата картина на бюджета. Бих желал да се спра на един въпрос, а именно че ние наистина, наистина сме убедени, че е, някои понятия трябва да бъдат е, преодолени. Е, справедливи постъпления, както и това всичко да бъде изразходвано така, че да има недостатъци за всички участващи в процеса. В крайна сметка бюджета трябва да помогне и за е, мобилизирането на инвестиции, и за борбата с е, проблемите в сигурността, и за решаване на трудностите, свързани с миграционната криза. Е, би трябвало да анализираме това, което е правено до сега с оглед на бъдещето – ако се придържаме към изцяло класически е, визии е, за състоянието и ролята на бюджета, може би трябва да имаме предвид, е, че ние следва да осигуряваме на своите граждани стоки и услуги от обществен характер, които в днешно време не могат да бъдат осигурени от отделните държави членки всичко, което стана през последните две години. Различните кризи, през които преминахме. Е, всяка от тях изискваше неотложни мерки. Но същевременно е, всички тези е, кризи имаха структурен характер, което означава, че те ще ни съпътстват и в бъдеще. А това налага ние да пренасочим мисленето си. да знаем точно какви обществени блага гарантира Европейския съюз и оттам бюджетът да бъде финансови лост и инструмент за осигуряване на тези блага. Като казвам обществено благо, може би е, това е понятие, което следва да бъде предмет е, на много по-задълбочен анализ в близко бъдеще, отколкото да кажем понятие като отбрана на Европейския съюз. Една неодавнашна статия в печата призова преговорите за бюджета е, да бъдат обеззаразени, т.е. детоксифицирани от е, понятието справедлива възвръщаемост, жюстретур. Това означава да има е, възможност е, за преразпределение в бюджета и да се намалят онези вноски от страна на държавите членки, които се смятат само за скъпо струващо участие в бюджета, без да имат някакво инвестиционно значение. И аз много се радвам, че е, комисарят Етингер е, при изслушването си каза как неговата провинция Баден-Вюртенберг се ползва от е, вътрешния пазар, от кохезионната политика. Има и много други региони и цели държави, е, в е, които идеите за интелигентни инвестиции вече дават своите плодове. Тези идеи в никакъв случай не са единствено алтруизъм. Но програмите за разходи трябва да бъдат разработени така, че всичко, което се изразходва, да се изразходва в общо европейски интерес. В интерес на лаконичността и на времето, е, господин председател, Искам а, е, да не се простирам а, е, твърде на широко, за да могат и другите ми трима колеги в групата да се включат в разговора. А, е, с оглед на това няма да навлизам в подробности за това какви могат да бъдат новите собствени средства на Европейския съюз. Мога само да кажа, че в групата ние извършихме задълбочен технически анализ на потенциалните нови източници на средства и е, номер едно е, са собствените средства от свързани с вътрешния пазар, а номер две са собствените средства, които могат е, да бъдат генерирани от областите околна среда, енергетика и транспорт. Колегите ми ще се спрат на повече подробности тук и в заключение бих искал да се спра на ролята на Европейския парламент. Е, днес сутринта получих екземпляр от окончателните заключения е, за председателя Шуц и е, това не е, край на процеса на анализ. Може би и нашата група е изпълнила вече ролята си, но се надявам, че тя ще има значението на катализатор в предстоящите и бъдещите разговори. Искам да отправя похвали към трите институции, защото във връзка с тази работа на нашата група, те успяха да стигнат до нов формат на сътрудничество помежду си. Има много известни доклади с голяма слава за е, паричния е, съюз, е, за кризата, през която минахме. до за мен това е първият случай, в който от политическо и техническо гледище съставът на групата бе изграден от трите институции – В момента не се препоръчва никаква политическа е, роля за трите институции, но може да се окаже, че е, нашият модел може да се окаже валиден модел е, за работа в бъдеще, чрез който трите институции да стигат предварително, в предварителен порядък до съгласие помежду си по такива важни въпроси. И така, господин председател, аз искам да благодаря за вашата трайна подкрепа на нашите усилия, добронамерена подкрепа. Искам да благодаря и на комисията по бюджета за ролята, която изигра в целия процес. Благодаря. Благодаря, господин председател, за това изказване. Всички ние познаваме и знаем колко важен е доклада, колко важни са препоръките в него. И също така има един диалог между групата на високо равнище и трите институции. Обеден съм, че парламента ще използва този доклад за да напредне в работата си и да е, се увери, че бюджета е разбираем не само за държавите членки, но и за самите граждани на Европейския съюз. Господин Монти, вие предложихте колегите, които участваха в групата, да се изкажат също. Ще дам първо думата на Ги Ферховщад, тъй като той след малко ще ни напусне, за да отиде на заседанието на председателите на комисии. Заповядайте. Благодаря. Извинете, е, извинявам се на господин Калфин и на Аля, че взимам думата първи, за да се изкажа първи. Първо благодаря и на Марио Монти. Обеден съм, че изразявам мнението на делегацията на парламента, като, каза, че, като кажа, че Марио, без твоето е, председателство на тази група, този доклад нямаше да види бял ден, защото всички ние Знаем колко трудно е да се състави такъв задълбочен доклад по такъв деликатен въпрос заедно с трите институции. И както каза Марио Монти, смятам, че процедурата, която следвахме, може да се превърне в един шаблон за други важни реформи, от които се нуждае Европейския съюз. Защото така можем да разбираме мненията си по-лесно. И вместо да водим битки от самото начало, ще е, търсим заедно общия знаменател в е, тази област. Второто нещо, което трябва да кажа е, че за парламента този доклад не само е, ще постави началото на работата за новата многогодишна финансова рамка за следващия период, но също така трябва да се разглежда и като изходна точка за преговорите по излизането на Обединеното кралство от, от Европейския съюз. И резолюцията, която ние в парламента подготвяме относно преговорите за Брекзит, която ще се обсъжда в парламента през февруари, края на февруари и март месец и която следва да бъде одобрена след задействането на член 50. Тази резолюция със сигурност трябва да препраща и към доклада. Защото в този доклад се разглеждат и евентуалните последици от Брекзит. ако една, една такава последица е, а, че няма няма да се налага да правим отстъпки или отстъпки от отстъпките. Мисля, че това е съвсем логично, Казвам го, защото в политиката понякога няма достатъчно логика. Но друго важно нещо в този доклад е, е че той дава насоки как можем да гледаме на Брексит и какви ще са последиците от него а, за бъдещето на МФР, както и от гледна точка на приходите. Третото нещо, което трябва да кажа, е, че доколкото знам, това е един първи опит да ограничим или да разбираме по-добре понятието за справедлива възрастаемост или подобаваща компенсация, жюст ретур, както и каза господин Монти относно бюджета. В препоръка 4 предлагаме следното – Казваме, ето имаме брутен национален доход, който представлява пряка субсидия от държави, за държавите членки. И той обаче е ограничен. Трябва да го заменим не само с един източник на средства, но с различни е, източници, където се разглежда замърсяването и други въпроси. И тази кошница от източници трябва да е създадена по такъв начин, че да установява баланс между е, постъпленията за различните държави членки е, от Европейския съюз, защото ако говорим за производството, ще има държави членки, които ще имат по-голям принос към бюджета. Ако говорим за потреблението, други части на Европа ще имат е, по-голям принос като постъпления за Съюза. А пък ако говорим за замърсяване, друга група държави членки. Така че идеята е да се създаде една кошница с различни източници за собствени ресурси, свързани с потреблението, производството и замърсяването. И по този начин ще постигнем един баланс. И така няма да се налага да възстановяваме баланса в системата. Ако пък възникне такава потребност при използването на собствените ресурси, тя ще бъде ограничена в времето. Тоест, тя ще се разрешава след изминаването на определен период от време. Това е нещо и типично за политиката някои временно предприяти мерки се превръщат в постоянни. На следващо място Ален ще говори по приложение 4 от доклада. Той ще го разгледа по-подробно. Една задача, която сме е, представили в доклада е да се възстанови единността на бюджета. Това е приложение 4, представлява една таблица на парламента, именно от комисията по бюджети. Ето защо, господин председател, настояхме тази таблица да присъства в доклада. Някои от членовете на групата изразиха съмнение за това. Господин Монти, председател, трябва да ви кажа, че тази страница в доклада ще присъства и в екземплярите от доклада, които ще бъдат предоставени и на другите институции. Господин Ферховщад, Марио, благодаря ви за цялата свършена от вас работа. Наистина, за пореден път е чест да работим с вас по това досие. И... Председателя, благодаря ги. Господин Калфин. <coughs> Much, Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на председателя Монти за това, че ръководеше работата. Тя за мен не беше толкова трудна, защото работната атмосфера в групата беше много добра. Е, всички ние имахме една цел да подобрим европейския бюджет, да бъде той по-отчетен, по-прозрачен и ефикасен. И мисля, че по този начин успяхме да работим много добре под ръководството на председателя на групата и постигнахме добри резултати. И благодаря и на колегите в парламента, на секретарията. За две години и половина неколкократно се налагаше да координираме позициите, да представяме работата си и парламента а, направи всичко възможно да ни информира, да знаем какво се случва, по какъв начин. А това е предпоставка за добри резултати. Сега няколко неща не толкова по съдържанието на доклада. По-скоро бих насочил размисъла по един начин. Нека да разглеждаме доклада като един сценарий. Да стане европейския бюджет по-прозрачен, по-отчетен, по-добре управляван. Да има цел поне половината от собствените ресурси да произлизат от допълнителни източници. Правим предложения за такива, предложения придружени от много добър технически анализ. И нещо, което сме се опитали да направим в доклада, е да представим един много лесно приложим сценарий. Той няма да наложи промени в договора, няма да наложи промени в правомощията, няма да настъпи върху принципа за субсидиарност. Така че всички е, опасения на национални парламенти и на държави членки като цяло са взети предвид при съставянето на доклада, така че той не би трябвало да представлява проблем. Ето защо казвам, че сценария, който представяме е лесно приложим. Ако помислим какво можем да направим в бъдещето, трябва да кажа, че това е един добър инструмент, но между написването на един доклад и предприемането на политика, или политики е, е, предстои дълъг път. Път, който предполага сътрудничество между трите институции, но национални парламенти, експерти, медии. Така че тази тъмна област от европейския бюджет, тъмна за мнозина. Надявам се, че по, ще стане много по-ясна, за да може да знаят гражданите за какво плащат, за къде, за къде отиват техните данници. Така че тази работа трябва да бъде свършена за националните власти, националните парламенти, регионални власти, вземащите решения там. Това е сценарий А но нека помислим малко извън установените рамки. Дали всичко е предвидено за европейския бюджет? По-скоро не. Ако помислим за цялата система от публични финанси в Европейския съюз, включително националните бюджети, европейския бюджет, бюджета на еврозоната, данъчния капацитет на еврозоната, въпрос, който със сигурност се поставя, винаги в центъра стоят накоплаците. Така че е добре да разширим малко е, контекста, да видим как публичните финанси на Европейския съюз, за които плащат данакоплаците, стават по-ефикасни. Това е един друг сценарий, който можем да разработим. Не става въпрос само за ресурсите и за подобряване на настоящия бюджет, а става въпрос да разчупим мисленето си, като не поставяме допълнителна тежест върху дънакоплатците и направим публичните финанси на Европейския съюз по-ефикасни, да гарантираме, че парите отиват където са необходими и да отговорим на очакванията на европейските граждани. Какво можем да направим с европейския бюджет? Да разгледаме бюджетите с добавена стойност, например миграционната политика или политиката в областта на сигурността, Съюза за сигурност. Не мисля, че една държава членка може да се справи прави по-добре, отколкото ако всички държави работят заедно съгласувано. Така че ако започнем как ще изглеждат европейските публични финанси, се поставя въпроса за еврозоната, националните бюджети и тяхната връзка с европейския бюджет, взаимосвързаност с него, също така гъвкавостта в бюджета, как може да бъде мобилизиран той за новопоявили се проблеми, включително и проблеми след приемането на многогодишната финансова рамка. Аз това бих нарекал един по амбициозен сценарий на втори етап той би довел е, евентуално до промени в договора, би наложил повече политически усилия в държавите членки, но те ще са с добър резултат. Така че започваме с една първа стъпка, с едно лесно реализуемо нещо, но там нататък смятам, че европейските институции могат да бъдат по-амбициозни, когато става въпрос за публичните финанси. И на последно място, за сроковете. Е, ги спомена Брексита. Мисля, че има редица факти, които ще ни дадат е, възможности. Брекзита ще е един сложен въпрос, особено от бюджетна гледна точка, но също така трябва да видим и как ще стане напускането на Обединеното кралство, а и как ще разсеем притесненията на гражданите. Не можем да кажем, британците бяха подведени и се объркаха в гласа си. Такова нещо не може да се каже. Публичните финанси и европейския бюджет трябва да са разбираеми за дънкоплаците. Това налага реформи, но в противен случай ще сме изправени пред риск други държави членки да имат сходно с британското обществено мнение. Така че въпроса за Брекзита всъщност е свързан с въпроса за това как гражданите на Европейския съюз го разбират. Това е един важен въпрос. Друг важен е, е въпрос е подготовката на следващата многогодишна финансова рамка. Тази година комисията ще започне работа по следващата МФРМ. Предполагам, че в началото на следващата година вече трите институции ще започнат да я обсъждат. Не съм сигурен дали през този мандат на парламента ще се приеме следващата рамка, тъй като може би ще е необходимо повече време. Но така или иначе в рамките на процеса около следващата МФР всички тези въпроси ще се поставят отново. Така че сега имаме едно време между днес и приемането на следващата МФР, може би след две години когато можем да решим дали да бъдем по-амбициозни или не толкова амбициозни, ако политическата ситуация не го позволява. Благодаря на всички за подкрепата за доклада. Обеден съм, че той ще е инструмент, който да се използва за подобряване на финансите. Благодаря, господин председател. Благодаря. Аляля Масур има думата. Благодаря, господин председател. Аз също Искам да изкажа благодарности към Марио Монти за това, че ръководеше групата на високо равнище, защото без неговата помощ нямаше да успеем да постигнем един такъв текст, който, както той каза, бе прият с единодушие, с изключение на една малка резерва по едно от решенията от страна на един от членовете на групата. И това, което е много важно, Както ще видите и в препоръките в доклада, там има предложения на Европейския парламент от преди няколко години. Има много препоръки, е, формални препоръки, които Янош Левандовски в качеството си на комисар по бюджета направи през 2013 година. И тези предложения, разбира се, не ангажират само Европейския парламент и Европейската комисия. Те идват от един орган, където съвета също е представен. Съвета, който през 2013 не пожела да отвори това досие, но тук ще се наложи да го направи предвид и, и следващата финансова рамка. Това е едно съществено по значение досие, за което не се говори в големите публични дебати за Европа. И всъщност това е един от големите недостатъци на бройната на скувазността на Европейския съюз. Европейския съюз финансира политики, които искат да са с глобален ефект, но ги представя като милостиня. И тази тема е изключително важна. Наложи се на първо място комисията, парламентарната комисия по бюджети да убеди парламента, след на свой ред парламента да убеждава комисията и сега дебата да се отнесе до съвета но тук става въпрос за данъчна политика, следователно решението трябва да се вземе от съвета. Единодушно при това парламента, разбира се, може да даде мнението си, но то няма по никакъв начин да задължи съвета. Какво означава това? Това означава, че политическата битка те първа предстои. Както ги и Ивайло споменаха, общия климат в нашите е, държави членки е, се характеризира от евроскептицизъм или неблагоприятно настроение за Европейския съюз, тъй като евроскептицизма не е само присъстваща в Обединеното кралство. И когато един политик говори за Европа и бюджет в едно и също изречение, не е сигурен, че ще е, се хареса на обществеността. И нагласите на общественото мнение, на медиите и на политиците, политиците в държавите членки като цяло е че ако ще се променя европейския бюджет, това ще е, положи по-голяма тежест за европейските дънакоплатци, които всъщност финансират европейския бюджет. И това означава, и това е основното ми послание към вас днес, че в, по време на работата на групата на високо равнище си дадохме сметка, че трябва да навлезем в едно друго политическо измерение. трябва да предприемем една политическа инициатива и тя е да покажем, че всяко допълнително евро, разходвано в Брюксел, позволява да се спести едно евро, че и повече, разходвано в столиците на държавите членки. Ето така се ето така изглежда в бюджетно отношение принципа за субсидиарност. Принципа за субсидиарност присъства в договорите, той е ясно определен там. В Лисабонския договор се предвижда процедура, според която националните парламенти могат да проверяват спазването на процедурата за субсидиарност, знаете, е, жълта карта и така нататък. Но това се отнася само до юридическата компетентност. И до момента нито една институция, подчертавам го, нито съвета, нито комисията, нито нашия парламент системно не е разглеждал бюджетното измерение на принципа за субсидиарност. Трябва да има процедура, според която, когато се реши, че Например, ще се приеме обща политика за обежище и миграцията, както е предвидено и по договорите, и както от две години се осъществява на практика, на моменти хаотично, на моменти сложно, но така се случва. Та, когато се вземе едно такова решение, трябва да се уверим, че предоставяме на Съюза не само компетентността, но и финансовите и човешките средства за упражняване на тази компетентност. Защото в противен случай общественото мнение ще бъде разочаровано. То ще каже, ето Европа не е, спазва ангажиментите си, не води до резултати, решения се вземат, цели се поставят, но накрая нищо не се случва или се случва нещо твърде малко, твърде късно. И тук мога да направя едно предложение. Трябва всеки път, когато създаваме европейска администрация, служба, агенция, например, когато създадохме Европейската централна банка, трябва да им дадем необходимите средства за упражняване на компетентностите им, но също така трябва да се уверим, че на национално, евентуално поднационално ниво, средствата са в два аспекта. Това до момента не се е случвало никога. Когато създадохме Европейската служба за външна дейност, когато тази служба беше създадена, ние създадохме достатъчния човешки ресурс, 3, между 3 и 4 хиляди души, но във Франция министра на външните работи гарантираше на синдикатите си, че няма да се загуби нито едно работно място, когато се създават дипломатически постове на европейско ниво. Тук имаме дублиране. Председателя. Дори тук в бюджетната комисия се правят предложения за помещения на ЕСФ, СФД в Пекин или в Токио и виждаме, че там също ще има сгради на тази служба господин Ламасур, точно така. Така че когато имаме една обща външна политика на Европейския съюз и една единна мрежа за това, трябва да се запазят а, а, националните мрежи. Една малка държава, няма да я назовавам, силно засегната от кризата през 2008 и 2009 година, закри 4 от посолствата си в чужбина и когато финансите на страната се възстановиха, тя отново ги отвори, а те нямат никаква е, полза. Нещо друго по време на Европейската конвенция. Една от важните цели беше сближаването на консулските служби. Например, в африканските държави Системата на консулските служби на една страна, която по исторически е, причини има силни връзки с дадената африканска държава, та нейната консулска служба да е, служи за консулска служба на всички 28 държави членки. Това беше едно предложение, което оставихме на, оставихме на страна. Фронтекс е, с 500 милиона евро увеличихме бюджета. Е, и увеличихме капацитета, тъй като я превърнахме в Европейска служба за брекова и гранична охрана. Но следователно трябва да намалим граничната охрана на държавите членки. А този въпрос никой не го поставя. И е, по този въпрос националните администрации е, никак няма да са доволни, ще са дори отрицателно настроени към него. Но не бива да забравяме стоеността за парите. Много държави се налага да намаляват националните си ресурси. И това може да е добър довод. Намалявам броя на кадрите е, в еди коя си администрация, защото тази компетентност е прехвърлена на Европейския съюз. И е, така най-добрите национални експерти в тази област ще могат да действат на европейско ниво, а не само на национално. Това е добър довод. Е, както, например, в областта на общата политика за миграция и обежището. До тук нито една държава членка не тръгва по тази логика. И всичко се случва сякаш. Държавите членки са приели да прехвърлят компетентността на Съюза в рамките на предвиденото по договорите, защото всички наши процедури спазват договорите напълно. И сякаш държавите членки приемат да прехвърлят юридическата компетентност при условие, че запазват финансовите и човешките средства, за да упражняват компетентността, която са вече прехвърли на Европейския съюз. Това трябва да приключи, защото ако искаме общественото мнение да ни подкрепи по този изключително деликатен въпрос, по това досие, трябва да докажем, че едно евро изхарчено в Брюксел спестява поне едно евро в държавите държавите членки и в някои области, знам комисията по бюджети ги знае добре, позволява да се спестят 28 евро в държавите членки. Така че предлагам да предвидим един механизъм или една процедура, може би да се обединят националните сметни палати. Тук ще видим как ще се процедира, ще се работи с националните парламенти, но да се предвиди една, един механизъм, за да представим бюджетното измерение на принципа на субсидиарност. Защото ние постоянно градим Европейския съюз, но това има разходи, за това има цена и тя понякога е данъци. И основното нещо за принципа на субсидиарност е някои компетентности, тези предвидени по договорите, ако се упражняват на, национа... на европейско ниво, то това става по-ефикасно по фин... от финансова гледна точка, колкото ако се упражняват на национално ниво. Благодаря, казва председателя. председателя. Вие имате една мисия относно собствените ресурси. А, искате и да оздравите Европейския парламент от неговата фиксация върху бюджет. Той постоянно гледа разходите, но разбира се, когато говорим за бюджет, не може да пренебрегнем и въпроса за разходите. Благодаря ви за тези изказвания. Сега ще дадем думата на членовете на Комисията по бюджети. И на първо място на двамата ни постоянни докладчици по е, собствените ресурси Януш Левандовски. Тук трябва да кажа, че поради непредвидени обстоятелства няма да имаме превод от полски език. Well, Няма да протестирам. По някакъв начин ще се оправим. Благодаря ви за вашите изказвания и разбира се, вашата мисия е много трудна, но се справяте много добре и представям си колко трудно ви е било по време на тази мисия, като си има предвид каква е ситуацията в Европа. Вие сте направили оценка на съществуващата система и а, сте изразили а, някои а, препоръки, а, свързани с а, вноските по БНД. В Европейския съюз има различни отчетни системи и а, това прави трудно уеднаквяването на а, подхода. Справедливата възвръщаемост е, е нещо много важно. Обсъжда се във връзка с бюджета в Брюксел. Алан спомена нещо, което беше много важно и то е свързано с представенето на кандидатите и кандидатурите, свързани с приходите. През 2011 имаше такова представяне като критериите бяха е, едни и същи, да няма увеличаване на таксите, да няма нужда от е, изменяне на договорите и така нататък. Е, Ламасур предложи да има проучване на изпълняемостта. Освен това, прави се опит да се вземе предвид реалността и новите развития, да се вземат предвид новите отговорности на Европейския съюз, свързани с сигурността, миграцията, външните отговорности, финансовите инструменти, които се прилагат. А, в допълнение към МФР 2014-2020, ФСИ, доверителните фондове, европейския бюджет и така нататък. Брексит се разглежда като някаква възможност. Според мен трябва да има упростяване на приходната част трябва да се види как ще се подхожа след 2020 година, когато може би ще липсва 60, от 60 до 100 милиарда евро. Ам, това е горе-долу приносът на Обединеното кралство. Трябва да сме много внимателни, трябва да сме ам, реалисти. И а, Марио Монти е а, прав, че а, настъпват времена на политики, на възприятия и а, само доверието в Съюза и начина по който разходва бюджета си ще а, засили а, реномето на Европейския съюз и може е, да има приходи, като се намалява тази част, свързана с БНТ. И така, поздравления още веднъж за успешно приключилата мисия. Мерси. Жерар Депре. Благодаря, Жерар Депре. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Както всички изказали се, Искам най-напред да поздравя господин Монти, както и всички участници в днешната дискусия за качеството на документа, за динамиката, в която се включиха всичките. Рядко е на ниво Европейски съюз да се гарантира такова техническо качество на доклад, като в същото време той така лесно да се чете. Не е, е лесно, когато започнем да говорим на европейския жаргон, да се разбере какво искаме да кажем. За това искам да ви поздравя за това, че Технически вашия доклад е на много високо ниво, но същевременно и много добре се чете. Е, мнозина вече говориха за е, политическата интелигентност на доклада, най-напред неговия реализъм. Е, във всички случаи е, този е, доклад се придържа към договорите, не препоръчва непременно тяхното изменение и както мнозина подчертаха, Придържа се към бюджетната неутралност, т.е. не се предвижда веднага увеличаване на фискалната тежест. Това е фундаментален принцип, като знаете какво е настроението в държавите членки. И също така Бюджет не означава само средства, а средства, приходи, които се мобилизират за постигане на определени цели за хората. И тези средства, които са собствени, са неразделни от изначалния дебат за естеството на политиката на Европейския съюз и особено на новата политика, която трябва да осъществяваме в бъдеще. На следващо място, мисля, че е, правилно това, което се посочва в доклада, е, че е, сега е моментът за, нейното, за неговото анализиране и вземане предвид. Е, е с е, положителния референдум за излизането на Великобритания от Съюза средствата ще намалеят. И за това си позволявам е, да обърна внимание на председателя и на почитаемите членове на групата един въпрос на един въпрос, който не е засегнат. Ритъма на изпълнението. Мисля, всички сме съгласни, че трябва преговорите е, за многогодишната финансова рамка и Брексит да ги използваме е, за е, възобновяване на дискусията за собствените средства. Това ще бъде и неразделна част от преговорите по една бъдеща многогодишна финансова рамка. Що се отнася до моя въпрос, е, той е адресиран към господин Монти и към господин Левандовски, с когото с голяма радост съм работил. Е, бихте ли е, коментирали идеята за постепенно въвеждане на механизъм за собствените средства? Пояснявам се. Чрез Брексит е, постъпленията в бюджета нетно ще намалеят. Това може да бъде компенсирано чрез увеличаване на вноската от брутния национален доход е, за държавите членки или чрез увеличаване на е, собствените средства. Възможно е във връзка с прегледа на многогодишната финансова рамка да възприемем и следния вариант. Финансирането на новите политики или увеличенията, когато са необходими на бюджета, да се финансират чрез собствени средства. Тоест, да не е, казваме на държавите членки, че е, вноските на основа БНД няма вече да се събират, а Просто а, собствените средства постепенно да заемат по-голям дял. Не само за да компенсираме това, което ще изгубим от, брок, от Брексит, но и за да финансираме чрез собствени средства всичко, което се явява нова политика или приоритетна политика. Това е въпросът, който. А, скромно адресирам към господин Монти и към членовете на групата. Смятате ли, че е редно да се помисли за механизъм, на постепенно въвеждане, така да се каже, в експлоатация на системата на собствените средства. И най-сетне, доколкото прочетах, от сега нататък ще се опитате да идентифицирате и всички нови източници на собствени средства, които не са засегнати в доклада. Дано не съм разбрал погрешна, но ще дам един пример. Комисията се опитва да въведе система за издаване на предварително разрешение на всички граждани на трети страни, които искат да влязат на европейска територия. Можем да поступим като американците и да кажем такова предварително разрешение ще струва 10-15 евро или прочие. Управлението на общите граници се извършва от държавите членки, но става дума за обща граница. Значи, може да се каже, че приходите, постъпленията, които се събират на общите граници, ще се превърнат в източник на собствени средства защото това са европейски средства. Опитвам се да изведа един общо европейски принцип. Всички преки постъпления, които се дължат на пряко изпълнение на политики, за които компетентността има Съюзът, трябва да влизат в бюджета на Съюза. Това изглежда логично. И така, господин председателю и членове на комисията, въпросът ни, може ли да се предвиди динамично изпълнение на системата, да не се налага тази система в цялата и сложност от самото начало? И второ, може ли да се ориентираме към търсене и на други източници на собствени средства, които не са засегнати в доклада, така че да можем да разширим спектъра на тези източници. Благодаря. Сега ще дадем думата на координаторите на групите. Хосе Мануел Фернандес. Questões, eh, para além de, obviamente, como os meus colegas, saudar todo o trabalho. Благодаря. Аз също искам да изразя моите поздравления към членовете на групата и най-вече поздравления за Марио Монти. Беше постигнато сближаване, което беше много важно. И сега възниква въпроса какво искаме да постигнем с общностния бюджет. Вин, когато си поставяме цели, понякога а, проявяваме изкъперничество, но ам, политиките трябва да се финансират и с 1% от БНД не бива да разочароваме гражданите. Да, например, когато говорим за а, стратегията Европа 2020, за образованието, за справяне с бедността, за териториалното сближаване и така нататък, трябва ам, да сме наясно, а, че ам, за да се финансират тези политики, трябва да се прибегне към процент от БНТ сега въпросът свързан с собствените а, е, ресурси. О, общественото мнение а, е, трябва да бъде взето предвид трябва да бъдат взети предвид и националните бюджети. От тук проистича въпроси за допълнителните ползи. За мен все още съществува проблем с определенето на допълнителните ползи. Няма да е така просто да се докаже, а, че всяко евро, което се разходва на европейско ниво, възоснова на синергиите, които се а, получават, ще доведе до а, спестяване на национално ниво и, и това евро на европейско ниво ще има по-висока степен, по-висока стойност, отколкото евро, което би се изразходило на национално а, ниво трябва да има достатъчно доказателства. Колко ще струва, ако а, разходваме по-малко на европейско ниво? Колко струва, ако Европейския съюз не предприеме нищо? Или а, пък прибегне към европейски механизми, а, свързани с гарантиране на економическата а, стабилност? М Относно миграционната криза и другите общности политики, как стои там въпроса с финансирането? Понякога а, трябва да се види каква е обратната страна на медала. А, необходимо да се водят и такива дискусии, защото предстоят избори в Германия, в Нидерландия, в Франция и ние не искаме тези не искаме да възпрепятстваме провеждането на такива дискусии. Те трябва да се състоят. Дискусиите за собствените ресурси могат да бъдат възпрепятствани по някакъв начин. Ние искаме да принесем за това бюджета да стане по-лесно разбираем, по-обозрим. така наречените рабати или отстъпки от а, вноските те трябва да бъдат а, а, премахнати. А, така ще се опрости и самия бюджет. Искам да се спра и на нещо друго, което каза колегата Жерар Депре. Приходи, а, приходите на европейско ниво могат а, да постъпват от електронната търговия, от допълнителни налози, свързани с търговията. В момента има загуби в тази област. Ако Европейския съюз действа единно, този а, данък на добавената стойност може да се влее в европейския бюджет. Тук са засегнати всички държави членки, защото посредством електронната търговия а, има а, загуби а, на ДДС. А ако се обединят усилията, може тези загуби да бъдат а, компенсирани. Трябва тези средства да се влеят в общностния бюджет. А ако не искаме да изменяме договорите, тук също имаме предложение, свързано с това да накоплатеца да не бъде натоварван допълнително. Не искаме да има допълнително данъчно облагане. Това е много важно. И относно ефективността. само ам, със, със собствени средства могат да се изпълняват политиките, да се осъществяват приоритетите. с помощта на собствените, е, за собствените ресурси могат а, е, някои дебати да бъдат а, е, провеждани по-лесно. А, относно нетоплаците и нетополучателите, тази тема също може да бъде ам, лесно а, решена чрез собствените ресурси и трябва да се водят дискусии за същностите политика на Европейския съюз, дори в съвета, а не да се говори постоянно за плащането на средства. Не трябва да се чака толкова много държавите членки. А, благодаря на всичко, което сте постигнали в рамките на групата на високо равнище. Благодаря и на а, принос, а, благодаря за приноса на Комисията по бюджета и трябва по този а, въпрос да се работи и за напред и при а, решаването на следващата, при приемането на следващата МФР да се помисли за въвеждането на промени. Благодаря ви. Благодаря на а, господин Монти за това, че ръководи групата на високо равнище и много от ораторите преди а, мен казаха, че без неговия принос, без а, негово, неговите умения, е, този документ е, нямаше да постигне този успех. Разбира се, съдържа се информация, която ние трябва да проверим. Господин Монти каза, че е, трябва да се провери приходната част на бюджета. Това е свързано и с разходната част проучването също би дало своя принос. Е, като представител на Европейския парламент искам да благодаря за свършената от вас работа. Много е важно това, което направихте за Европейския парламент и за Европейския съюз като цяло. Хубаво е, че можем да даваме предложения, да задаваме въпроси. Много дълго чакахме е, изготвянето на този е, доклад. Два коментара ще направя. Първо, за това, че е необходимо а, да се водят а, разговори за бюджета и за МФР. Годишно се провеждат преговори, а, свързани с а, бюджета. Трябва да има взаимност тук. А, държавите членки си залагат някакви цели и казват а, повече не мога да платя, за, към бюджета. Трябва да има обаче взаимност. А, не може да се говори така, че тук, а, тук държавите членки разглеждат плащането към бюджета само като разход, а не като инвестиция. Трябва да има взаимност, трябва да има насрещни действия и ам, Собствените ресурси са нещо много важно. Дискусиите обаче отнемат много време и не ни дават възможност да вървим напред. Трябва да се види кои политика са приоритетни, какви средства да им бъдат отредени. И така, преминавам към следващия въпрос, свързани с размера на бюджета. Ам, говорим едва ли не като за табу, когато споменаваме собствените а, средства. Е, този този процент от БНД не е достатъчен необходима и е допълнителна стъпка трябва да помислим по този въпрос. Обществените инвестиции, беженската криза, тя нямаше как да бъде решена на национално ниво. енергоснабдяването, това също е много важен приоритет за Европейския съюз и с няколко милиона евро няма как да се изпълнят тези политики. Дори и 1,2 или 1,2 или 3% от БНД също няма да са достатъчни, за да се откликне на тези сериозни предизвикателства. И на следващо място имам а, своите опасения. Опасявам се, че определени заинтересовани а, групи ще се концентрират само върху разходната част и изменения в тази разходна част. А, определени заинтересовани групи ще ще си затворят очите пред някои важни аспекти. Ние знаем, че ам, се изготвят прекрасни доклади на европейско ниво, но те свършват в чекмеджето. Ам, трябва да сме наясно всичко това и комисията трябва много бързо да изготви ам, предложение, за да може Европейския съюз да разполага с, с съответните средства на евроскептиците да бъде а, доказано, че а, това решение за собствените ресурси е било много важно решение в историята на Европейския съюз. Мише Колмеле, Господин Към, благодаря господин председателю. Първо искам да благодаря на господин Монти, на неговата работна група за изготвянето на доклада. Смятам, че този доклад е една много прекрасна възможност за нас. Още веднъж ам, подробно да се занимаем с въпросите, свързани с бюджета и да ги обсъдим да ги обсъдим. Това означава, че трябва да ам, говорим и за самите резултати. Беше казано, че а, целта е да се подсили бюджета посредством собствените ресурси и процед, бюджетната процедура да бъде упростена. Така и трябва да се направи. Но се посочва, че част от дебата, свързана с това колко, колко какъв да е размера на бюджета, засенчва малко останалата част от дискусията. Размера на бюджета трябва да бъде определен чрез собствените средства. Размерът трябва да отговаря на разходите, независимо за какво са те. Важно е, когато говорим за създаването на изготвянето на бюджета и за разходите да се обсъжда размера на самия бюджет. В противен случай много лесно ще установим, че има много желания, много идеи, които са добри по своя характер и всички трябва да бъдат финансирани тук в Европейския парламент не трябва да се ограничаваме и да свежаме всичко до всяка една отделна функция виждам тук а, известен риск, че ще, ще стигне до един вид автоматизъм, а, да се а, разходват все повече а, средства. Чухме до сега това, което беше казано и а, често се почерта, че е, има много добри подходи, които трябва да бъдат финансирани. И с настоящите средства това не е възможно. Нормално е с а, средствата. Да които се предоставят от държавите членки на Европейския съюз, да не се да не е възможно да се финансират всички желания. Това е нормално. С разходите на европейско ниво трябва да се постигат допълнителни а, ползи. Това е нещо естествено. Аз ам, съм застъпник на тезата, че в областта на миграцията и а, убежището трябва да Европейския съюз да дава повече средства, но трябва да има една обща, добре функционираща политика по убежището на европейско ниво. Къде е тази политика? Не я виждам до сега. Когато говорим за финансиране, първо трябва да създадем необходимата основа. И смятам, че ако трябва да сме честни, много, много често не стигаме до същността на въпроса. Говорим за раз разходи и в земеделието. А, там има много повече а, ползи на европейско ниво, отколкото разходите, които се извършват на национално ниво. Като а, цяло не казвам, че трябва да а, спрем с солидарността. Аз съм от Германия, Германия е нетен платец и аз смятам, че средствата, които предоставя Германия като нетен платец, трябва да бъдат добре инвестирани средства за доброто функциониране на Европейския съюз. Но питам се, трябва ли всичко, което се влива в бюджета, трябва да послужи за финансиране на всяка една идея, която се заражда в Брюксел. Във връзка с този доклад трябва много добре да обсъдим въпроса какво е важно за един добре функциониращ Европейски съюз, какво точно трябва да се финансира, кои точно правомощия трябва да се а, прилагат. И когато намерим отговор на този въпрос, и трябва да помислим дали има по-добри начини за финансиране от вече съществуващите съществуващите. Ако прекалено е, сме бързи, прекалено еуфорични и не проведем един задълбочен дебат, да говорим само за допълнителни собствени ресурси, това ще е контрапродуктивно за а, е, критичния анализ на това какво трябва да направим и какво точно трябва да се финансира от европейския бюджет. Благодаря ви. Господин Тарон. Е, мерси, президент. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Монти, господин Ламасур и на всички, които а, са участвали в изготвянето на този важен документ. Нека да ви кажа една таня. Ами, докладът беше откраднат от а, от моето шкафче и то от е, член, който не е член на бюджетната комисия. Така че много е търсен вашия доклад, както се вижда. А, да, беше крайно време да се изготви този доклад и отдавна очаквахме ам, негови окончателен вариант. Сега, по мое мнение, Европейския съюз да речем, като го приемем като една идея, като една концепция, а, той а, трябва да е директно свързан а, със своите граждани. Тази връзка е много важна за гражданите и тази връзка се изразява в плащането на данъци. Всеки път, когато е възможно, се опитвам а, да посоча важността от това европейските граждани да станат част от процеса. Те плащат данъци в държавите членки и след това правителствата решават по какъв начин да разходят тези средства. По-важно е за нас Европейския съюз да се възприема като един наш общ проект, а не да се говори за някой в Брюксел, за някой си в Берлин или където и да е. Ето защо ми харесва предложението, свързано с ДДС въпрос, който обсъждаме от дълго време. Има само един въпрос, който искам да задам. Дали взехте предвид и а, регресивното въздействие, обратното въздействие на един такъв а, данък? Може би не толкова заможните а, държави членки а, ще изразят а, по някаква критика или ще са по-критично настроени от останалите. Не трябва ли да има повече прозрачност, да има връзка между гражданите и институциите? Не трябва ли да се получава, да речем, касова бележка, че това е данък, който е свързан с Европейския съюз, с Европейската общност? Благодаря, господин Таронт rendre sympathique aux yeux de nos concitoyens et des contribuables. Да, разбира се, че трябва да мислим а, за потребителите. А, от тази гледна точка не е най-лесната задача да говорим а, за облагане на потреблението. Тук е необходим истински дебат. Господин Гайер. Благодаря. Аз също искам да поздравя работната група на високо равнище. Благодарности към вас специално, господин Монти. Резултатите са отлични. Ам, много полезни ще бъдат те за нас. Благодаря и на а, тримата колеги които участват в групата, господин Калфин Ферховщад и Ламасур. Надхвърлихте очакванията ни със своята работа. Въодушевени сме от постигнатите резултати. Така трябва да се прави политика. Многократно беше посочвано, е, че се намираме в интересни времена. Е, Наскоро казах нещо, което подразни някои колеги. Европейския съюз ще стане по-слаб без Обединеното кралство. Обединеното кралство ще стане по-слаб в Европейския съюз, но, но ам, за бюджета също ще има последици. Това е неизбежно. А, Имаше дискусия в Брюксел наскоро. Нашият бюджетен министр също присъстваше. Ам, той каза, че ам, за въпроса с британците се още в сивата зона, нищо не се знае, те може да натиснат спирачката. А, и така, Обединеното кралство каза, че иска да напусне а, Европейския съюз. Сега трябва да се види какво ще се направи. Господин Шойбле каза, че има а, предложение, по което трябва да се а, говори, но британците се покриха и. сега не знаем дали предложението ще се осъществи или не. Докладът е прекрасен, чудесен и посредством него ще може да се води дискусия за собствените ресурси по същество. Искаме да се извади този отровен елемент от цялата дискусия а, има и служители от министерствата, които обсъждат въпрос така, както им е угодно. Когато говорим за собствени а, средства, тогава от финансовото министерство започват какво искате, имате си собствени средства, имате средства от БНТ, разполагате с тези средства, не можем да ви ги отнемем, но а, когато а, говорим за собствени ресурси, те просто блокират дискусията, не може да се води по начин, по който я водим тук. Когато говорим за а, а, за определенето на годишния бюджет. Всички колеги говорят, се едно им вадиш парите от джоба. И а, много по-приятно би било, ако дадена част от средствата си останат в германския бюджет. Предложението е много добро, но трябва да внимаваме да не се подаваме на агитации и популист, популистски изказвания. Връзката между Европейския съюз и данъците е много чувствителен въпрос – и а, е, има еврокритици от EFDD, е, от ИНФ, които правят е, из, е, определени изказвания, което не ме е, очудва. И е, те говорят неща, които нямат връзка с това, което е включено или не е включено в въпросния е, доклад, който сте изготвили. Е, данъчното облагане е много важен въпрос и трябва да става дума тук за преместване на средствата. дискусията трябва да бъде упростена, що се отнася до финансирането на европейския бюджет. Не се презявам толкова, колкото колегата Кемъл. Според мен таваните за това какво ще се финансира и как ще се финансира, ще бъдат определени от институциите. Разбира се, националните вноски ще са важни, както и частта от БНД. Трябва, разбира се, че ще има и възвръщаемост. Трябва обаче това да се комуникира по правилния начин. Средствата в националните бюджети ще бъдат освободени, разбира се, и а, няма да се стигне до някакво допълнително данъчно облагане, което да се усети като допълнителен товар. Хосе Мануел каза нещо. Да, а, разходите за липсата на Европейски съюз са, вече на лице. Имаше проучване от миналата година и стана ясно какви ще са разходите, ако, ако няма Европейски съюз. Може да речем да, системите за одобряването на медикаментите – един производител, дали е той от Европа, от Япония или от Америка, кандидатства по един и същи начин за получаване на лиценз за осъществяване на търговия в Европейския съюз, вместо да трябва да се обръщат към 28 национални органи, за да могат да получат разрешително за продажата на даден медикамент. Това е, ако горе-долу включено в това проучване, ако правилно си спомням. И така, много е важно в а, дискусиите да се казва, че има разходи, разбира се, за финансирането на европейските политики, които трябва да са прозрачни, ефективни и а, да а, водят до допълнителни ползи на европейско ниво. И всъщност трябва да кажем, че съществуването на собствените ресурси би довело до намаляване на разходите и самото съществуване на Европейския съюз води само по себе си до значително намаляване на разходи. Това трябва ясно да се посочва. Трябва докладът на Монти да намери отражение в работата на всички политически групи. Трябва да е, започнем да обсъждаме темата и национално ниво, в националните медии. Само така докладът може да ам, бъде свързан с допълнителни ползи. Когато се провеждат преговорите по а, МФР е в а, сградата Липсиус, всеки път дълго се, се говори за това колко средства трябва да поступят от коя държава членка и така нататък. И ако а, а, се осъществи този елемент собствените ресурси, тогава журналистите ще трябва да прекарат една нощ по-малко, когато се преговаря бюджета. Да, вярно е, че може да се повишат разходите, обаче трябва да се намери понякога и спирачка. Сега госпожа Тома. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Аз на свой ред искам да отправя към вас, господин Монти, и разбира се, към представителите на парламента най-искрените си поздравления, тъй като признавам, че се бях объркала, бях сгрешила. Не вярвах, че това е възможно. Това, което вие направихте, бях много скептично настроена. Длъжна съм да призная пред вас, че резултатът далеч надхвърля очакванията ми. И го казвам съвсем честно. Поздравления, благодаря за тази работа. Мисля, че е, документът, е, който ни се представя, позволява развитието на един истински политически дебат. Мнозина от вас споменаха националните парламенти. Те трябва да участват в този дебат и това е много важно. Защото, е, според мен, там може да се стигне до някакви отклонения от вярната посока. Извинявам се, че го казвам, но си го позволявам пред вас – е, много повече се притеснявам и от това, което може да настъпи като отклонение на ниво съвет. Дискусиите със съвета са непознати. познати. дори в приложение само да се а, спомене въпросът за собствените средства за а, следващата финансова рамка, а, това пак може да породи негативна реакция. Вие сте изключително предпазливи, макар че съветът частично участва в документа. И дори е, е, представителите на съвета са подписали този документ, иска ми се а, да кажа, че а, ентусиазма на ниво съвет а, за собствените средства не е всеобщ. За това трябва да разчитаме повече на националните парламенти. Вие сте изброили различни критерии, е, разисквали сте различните източници на собствени средства, от гледна точка на ефикасност, законосъобразност и прочие, което ни позволява да си очертаем представа средство по средство за това, кое е подходящо, кое не, на кое трябва да се даде предимство пред други. Това ще бъде много ценно за идните дис дискусии. Значението на темата е огромно. Сега ще задам някои въпроси. За мен значението на темата за комисията по бюджета, значението на темата е огромно. Е, би трябвало да се опитаме да решим три проблема. Е, господин Ламасур, вие говорихте за солидарността. Благодаря ви за това. Но е, споделям казаното от някои колеги, най-напред от господин Кълмел, че всичко, което сме написали, е, е валидно е, под условие, че ще бъде достатъчно. Нали? Аз не мисля, че средствата, които сме отпуснали, например, на службата за крайбрежна охрана, на управлението на вътрешните граници, е достатъчно. Значи, ако даваме нещо на европейско ниво, но го отнемаме на национално ниво, това не води до оптимален резултат. Да, необходима е солидарност в бюджетната сфера. Това е един начин да се върви напред но всичко това трябва да бъде ефикасно и достатъчно. Второ, това, което каза колегата Завал, Ако останем на едно и също ниво, ако затворим гишето, няма да можем да отговорим на предизвикателствата. И трето, може би най-важното, макар и най-парадоксалното, защото тук могат да настъпят отклонения и разминавания, всъщност тук царува една перверзна логика – механично се е, мисли за намаляване на е, вноските на основа брутен е, национален е, доход. И така се стига до намаляване на бюджета. Значи не говорим въобще за увеличение, <laughs> говорим за това с колко ще намалим бюджета. Искам също е, да изясня три въпроса. Първият. Е, знаем кой плаща. Е, не знаем винаги кой плаща. Е, обхвата на данъчната дейност и ви благодаря, че поставихте този въпрос. Е такъв, че не винаги един и същи плаща. Ако говорим за критерии като данъчна справедливост, може би така се нарича, това е точно един начин да се излезе от това, което съставлява клише. Защото никой не обича да плаща данъците. Ако не искаме процесът да се отклони, данъците трябва да бъдат приемани от нашите граждани. Ако нашите съграждани не са зад нас, не са с нас, до никъде няма да стигнем, защото косвено само съветът ги представлява. Ние най-напред трябва да търсим по- приемливи за гражданите данъци. Такива съществуват. Тук се казва, че трябва да се пренасочват разходи, когато е необходимо. Не само разходи. И ресурсите трябва да се пренасочват, да се знае върху кого какво ще тежи. Нали, няма да навлизам в този дебат. Просто ще задам един въпрос на председателя Монти, както и на председателя Арчи. Какво правим от тук нататък? Какви са непосредствените последици? От точка на процедура на перспективи. Да, ще има доклад на Комисията по бюджета. По него ще работят господин Левандовски и господин Дюпре ще проведем засилен диалог с, европе... с националните парламенти, а може би извън националните парламенти и с европейските граждани. Би трябвало да има диалог и с съвета. И за това ще, ще се обърна и към господина Олбрих за подготовката на многодишната финансова рамка. Разполагаме си инструменти. Как виждате развитието и работата от тук нататък по тези въпроси. Е, благодаря, госпожо Тома. Да, за справедливите данъци и за симпатичните данъци, тези, които са приемливи за гражданите, трябва да се говори допълнително, но разбира се, тук е необходимо да се проведе и е, разяснителна работа сред гражданите. Господин Манка, господин Монти, вие и колегите ви сте свършили прекрасна работа. Тук създавате положителна атмосфера, която сама по себе си е огромно предимство. И в бъдеще този подход трябва да се използва. Четох доклада е, с нощи. Сподели, е, здобих се с едно копие. Надявам се, че господин Тарант няма да се добере до него и че то няма да изчезне. Е, но това беше шега. Е, радвам се да кажа, че е, при изготвянето на този доклад сте използвали информацията от е, Словашката академия на науките и от Виенския институт. Много се радвам, че сте намерили нови начини за сътрудничество между институциите. Силно се надявам, че и на институциите този метод ще допадне, защото сътрудничеството между тях е, се спъва от някои препятствия, които следва да бъдат преодолени. Е, и националните процедури могат е, да съставляват пречка за европейското развитие. Мога да спомена някои други препятствия пред него. Например, ние намаляваме а, с 1% броя на европейските служители. Това гражданите го виждат. Но от друга страна, някои европейски институции а, са а, принудени да уволняват хора, от които се нуждаят. Например, устни преводачи. Няма достатъчно устни преводачи. И същите институции започват да привличат преводачи от свободния пазар. Изпълняват ли се целите ни по този начин? Подобна практика не бива да се допуска. Ако искаме европейските граждани да имат доверие към нас, трябва да действаме не само разумно, но и да бъдем почтени. Вие казвате, че съветът е против е, собствените средства, докато Европейският парламент подкрепя тази идея. След това е, се представя становище, че е, след като се одобрят собствените средства, това няма да се отрази върху националните бюджети. Това не е вярно. Трябва да е, внимаваме много, защото съпротива срещу това, което предлагаме, съществува. Това си е просто житейски факт. За това трябва да се е, мобилизирате, господин Монти. Стискам ви палци. Надявам се, че всички ние тук ще ви стискаме палци еднакво. Благодаря, господин Манка. С оглед на напредналия час ще поставя само един въпрос. Бюджетът представлява средства, поставени в служба на една политика. Следователно въпросът е какво прави Европа и какви са компетенциите, които са поверени на Европейския съюз. Каква е компетентността, която държавите членки са готови да прехвърлят на съюза? Защото е, самите те в един глобализиращ се свят е, няма достатъчно възможности и е, ако се прехвърлят някои правомощия на Европейския съюз, това може би ще е по-добре за техния суверенитет. Можем ли да си представим, че ако има такъв трансфер на суверенитет, че държавите членки ще реализират економии и по този начин могат да а, предоставят на европейския бюджет онова, което им е, стру... което им е струвала поддръжката на собствения им суверенитет, защото определени функции се упражняват по-добре колективно, отколкото поединично. И така, сега давам думата на господин Монти, а господин Ламасур и господин Калфин ще допълнят думите на господин Монти със собствените си коментари. Благодаря много, господин председателю. Трябва да кажа, че това разискване е много окоръжаващо. Всъщност то далеч надхвърли моите очаквания. Благодаря на всички членове и на вас, господин председателю, за топлите думи, с които похвалихте нашата работа. Бих искал да подчертая още веднъж, че тази работа бе истинско колективно усилие. Отправям благодарности още веднъж към колегите от парламента, както и към колегите от други институции. Много се радвам, че в залата присъстват и различни членове на секретарията, които изключително много ни помогнаха. Вярно е, че сме привлекли към своята работа няколко научни института и мозъчни тръстове, тъй като това е политически доклад, обаче ние знаем от опит, че политическият доклад може да предизвика сериозно отношение и мисъл само ако има солидна научно-техническа база. Аз искам също да направя едно признание пред госпожа Тома в отговор на нейното признание. Трябва да ви призная, госпожо, трябва да призная и пред комисията като цяло, че един скрит мотив на работата ми в тази група Мадам бе стремежа ми да накарам госпожа Тома да обърне мнението си и да се откаже от първоначалното си недоверие към възможността да се свърши тази работа. Сега мисля, е, че е, стигнахме до взаимно признание. Това е един е, основен принцип на нашия съюз и смятам, че той също така е много добра основа за бъдещата ни работа. Господин председател, искам съвсем накратко да засегна съвсем не голям брой въпроси, които бяха поставени. И разбира се, ще бъда благодарен на Ленина Ивайло, ако могат да допълнят бележките ми и да предложат свои собствени разсъждения в тази посока. Особено благодаря на докладчиците на постоянните докладчици и на координаторите. Един интересен въпрос е следният. Поради тези два елемента на нашия пейзаж, многогодишната финансова рамка и Брексит, Собствените средства може би е, по-рано, отколкото очаквахме, ще се включат в картината като компенсаторен елемент. Това е много интересна идея. Може би тя е наистина смислена. Същевременно, Доколкото новите собствени средства са нови елементи, може би за тях ще е необходимо повече, а не по-малко време, защото те трябва да бъдат надлежно подготвени и съответно изпълнени на практика, приложени на практика. Може би една идея би била някои нови собствени средства да бъдат най-напред въведени като допълнение към съществуващите форми на данъчно облагане в държавите членки. Това би съчетало ранното им приобщаване към картината на собствените средства и общностния бюджет и а, възможността да се а, избегне излишно и губещо време експериментиране. бих изразил съгласие, че може да бъде общ принцип това, че тези ресурси, които се генерират посредством упражняване на общностни компетенции, следва да бъдат насочвани изключително към бюджета на Европейския съюз. Що се отнася до регресивните последици от това да се разчита предимно на ДДС, които бяха споменати, колегите ми могат да коментират, е, тъй като те имат доста натрупан опит в областта на ДДС. Един от участниците в дискусията заяви, че макар да се отнася положително към нашия доклад, за което съм благодарен, неговото изготвяне е отнело повече време, отколкото сме очаквали. Това е много интересна бележка. Докладът е доста подробен, но мисля, че това бе и мъдростта на трите институции, когато изготвяха мандата за разработването на доклада. Това стана през 2014 година, в началото на 2014. И те е, посочиха е, като срок за изготвяне на доклада края на 2016 година. Това бе е, щедро време щедър срок. В някои е, моменти а, е, даже се притеснявахме дали а, е, това време няма да е прекалено дълго. А, обаче се оказа, че е, докладът е, бе готов точно през декември 2016. И казвам, че институциите са били мъдри да предвидят този две годишен срок, е, защото през последната година от работата на групата станаха толкова много неща, че ако срокът бе по-кратък, нямаше да имаме възможност да предложим вижданията си върху тези нови събития. Например, последиците на излизането на Великобритания от Съюза, връзките между бюджетните аспекти и някои нововъзникващи функции на Европейския съюз, да кажем работата в миграционните центрове. Така че аз искам да благодаря на институциите не е, за това, че ни отпуснаха много време, а за това, че е, предвидиха срок, е, който бе много богат на нови събития в Европейския съюз. Някои от тях по-положителни, други с по-отрицателен оттенък, но всички те трябваше да бъдат взети предвид. Кратък коментар ще направя вследствие на въпроса какво ще последва от тук нататък в непосредствено бъдеще. Може би председателят Артюи трябва да отговори на този въпрос, но бих споделил, че аз самият е, чувствам, а може би и колегите ми го чувстват, е, че трябва да се извърши много разяснителна работа. Трябва да се разясни на хората, на общественото мнение, в какво се изразява трудът, който представихме пред вас днес? Трябва да се организират публични дебати. За тази цел вярвайте, че можете да разчитате на нас, стига да сметнете участието ни за полезно. И така стигам до последните бележки, които искам да направя. Разбира се, както някои от вас споменаха, в много държави членки предстоят избори. И тези избори могат да се окажат препърни камъни за сериозна дискусия по въпросите, които ние дискутираме в доклада. Но и това е нещо, което аз бих казал във всяка дискусия с разяснителна насоченост. Аз бих поканил членовете на правителствата, държавните и правителствените ръководители, финансовите министри да се замислят за следното – изборният пейзаж е, навсякъде в Европейския съюз е, става все по-проблематичен, да не говорим за референдумите. Е, в националния политически дебат все по-трудно става да се говори за Европейския съюз. Това са разговори с непредвидим край. И много политически партии, които носят управленски функции, било самостоятелно или в коалиции, трудно намират какво да кажат по европейския въпрос, когато се конкурират с националистически евроскептични партии. Умишлено не използвам думата националистически, т.е. популистични партии. Но може би тези правителствени ръководители и министри на финансите а, следва да вземат предвид това. Опитваме се да удържим вълците пред кошарата, като сме щедри финансово. Като се опитваме да намаляваме данъчната тежест в своята страна, например, когато е възможно – тъй е, че е, да спечелим някакви точки в е, оценката, която ще ни дадат, която ще дадат на различните партии избирателите. Но може би правителствените ръководители и министрите на финансите трябва да се замислят за това какви са причините тези националистически евроскептични партии печелят гласове. Може би причините не се свеждат до финанси, до това, което могат да извадят от джоба си гражданите. по-скоро причините са свързани с екзистенциални притеснения и страхове свързани с миграция, бежанци, тероризъм, вътрешна и външна сигурност. Даже бих продължил и бих казал на онези министри или министър-председатели, че точно тези теми съставляват обществени блага. Тук не говорим за блага в смисъл на стоки, които можете да купите в супермаркета с по-висока покупателна мощ. А вие винаги заявявате, вие като държави членки непрекъснато казвате, е, че вече в това си качество не можете да гарантирате тези блага, които наистина биха е, създали качество на живот на вашите граждани, защото те биха живели по-сигурно, по-безопасно е, в едно общество, което се подчинява на някакъв ред. Може би от гледна точка на избирателите и на изборите е добре да помислите, вие, министър-председатели и министри на финансите, дали не е по-уместно е, да възложите по-голяма роля на Европейския съюз, защото той е единствената структура, която може да гарантира тези блага, от които отчаяно се нуждаят вашите изпиратели и вашите граждани. Може би е по-добре е, вие а, е, да обмислите нови функции, които да бъдат придадени на Европейския съюз и тогава ще бъдете готови да направите последната стъпка и да кажете. Ако искаме това, което ние предлагаме да се превърне в факта, новите функции ще се нуждаят и от нови средства, включително нови собствени средства. Мисля, че по този начин е, би се подкрепил Европейския съюз. И не би трябвало да се срамуваме от това на тази плоскост е, да търсим е, по-солиден бюджет на Европейския съюз този бюджет следва да бъде извоюван с проактивно поведение. Но разбира се, това трябва да се направи внимателно. Днес в електронното издание на вестник Handelsblad видях коментар на човек, когато много уважавам. Йенс Шпан, е, заместник министър е, на финансите на Германия. Е, зададен му е въпрос за това какво мисли Германия за нашия доклад и той набързо казва, той е напълно излишен. Не трябва да се говори за това, че бюджетът на Съюза следва да се ползва от повече средства, а за това, че съществуващите средства следва да се използват по-ефикасно. Аз мисля, че ако внимателно се чете нашият доклад, всички ще бъдат спокойни във връзка с опасенията, които изразява този високопоставен немски служител, а може би и други високопоставени служители в държавите членки. Благодаря ви много. Благодаря. Това е точно подходящо изказване за пресконференцията. Давам думата на господина Ален Ламасур. Председателя Монти отговори на повечето въпроси, но две-три неща. Благодаря на колегите за комплиментите и като е, благодарим. Да не забравяме Ан Монтаньон, която е, държеше е, писалката, така да се каже, помогна с а, съставителската работа. Моля да станете. Тя пишеше текста от екипа на Марио Монти в Европейската комисия и тя е, също искаме да ги аплодираме. Е, екипа на Европейската комисия, който помогна на делегацията на парламента. Ще продължа казаното от Марио Монти. Изключително интелигентна бележка направи и той е, в отговор на, на коментара на Жерар Депре. Е, той каза, от момента в който е, вземем решение за европейски политики, свързани с е, публични постъпления, те трябва да отиват на първо място в европейския бюджет. Оттам нататък пропуснахме една страхотна възможност. Поемам отговорност за това, като е, християн-демократ, защото е, преди бях председател, за мен беше чест да бъда председател на Комисията по бюджетите. Е, пропуснахме страхотната възможност за схемите за търговия с емисии, за СТЕ. Тоест, отдаването на търг на правото да замърсяваш. Комисията в първоначалните си преценки сбърка. Първоначалната система не беше добре. Първоначално тя смяташе, че това ще доведе до 30-40 милиарда евро годишно и имахме едно правно основание, имахме един европейски пазар за правото да се замърсява и е, в е, съвета се реши тези пари автоматично да отиват в националните бюджети и ние не се възпротивихме. Такова нещо не бива да се допуска за бъдеще. Господин Депре, много добре го описахте вие. И тук искам да добавя две неща. Европейската кръгла маса, където се събират водещи европейски предприятия, работи по един проект, който според мен е много интересен. А именно да се каже, че всички проблеми, свързани с бъдещето, с новите технологии в областта на биологичното здраве, биха могли да поставят проблеми от етичен и юридически характер. Та всички тези проблеми да се разглеждат на европейско, а не на национално ниво. Тоест бъдещето да е Европа. Не бива да ограничаваме бъдещето в 28 различни системи, когато, например, защита... говорим за защита на личните данни в цифрова среда, не можем да имаме 28 различни системи. И е, също така в един момент е, приятелите ни от Великобритания говореха за данък върху Google, върху търсенията, но не бива да забравяме данъчното облагане в цифровата среда. Не можем да си позволим 28 различни системи. Трябва ни една система. Другия ми коментар се отнася до е, хармонизацията на данъчната основа, що се отнася до корпоративното данъчно облагане както направихме и през последните 30 години за данъчната основа за ДДС. Европейската комисия в следствие на редица предложения на Европейския парламент и след скандала с LuxLeaks направи предложение за общата корпоративна данъчна основа. За нея това предложение разглеждаме в Комисията по економически въпроси. И от момента, в който хармонизираме данъчните основи за определени данъци, както е, например, за ДДС, Предлагаме да се е, включи част от ДДС за финансиране на общностния бюджет. То от този момент нататък в бъдещето можем да имаме такива данъчни основи и за други данъци, като например корпоративния данък, който отчасти да отива и за захранване на европейския бюджет. Съгласен съм на, с, с коментара на господин Айдер. 1% е крайно недостатъчно. Искаме да имаме политики с глобално значение, а това е твърде малко. Важно нещо тук, което ще ни помогне в политическата дейност, е умножаването на сателитните бюджети. Например, карикатура – спор... Е, е, декларацията, споразумението с Турция за обратното приемане на мигранти, което се финансира основно с вноски от брутния национален доход, но има и финансиране от европейски фондове, както става ясно и в таблицата поместена в доклада. От тук нататък имаме една много сериозна основа. Трябва да кажем, Европейските политики струват много повече от 1%. Не бива да забравяме сателитните бюджети но те се финансират при непрозрачност, при липса на парламентарен контрол, Европейския парламент не участва в него, националните парламенти се съгласиха с споразумението с Турция, Франция, сега не искам да критикувам Франция, но и другите страни, Франция обясни на националния парламент, това е едно европейско споразумение, нашата задача е просто да го одобрим, друго не можем да направим трябва да започнем да открояваме тези абсурдни дублирания, защото иначе съставаме създаваме системи, които не овладяваме, които е, са недостатъчно добре финансирани и никой не ги разбира в крайна сметка. Няма да се връщам на ДДС, за което говори колегата Таран. Няма повече коментари. Благодаря. Господин Калфин. Благодаря, господин председател. Бих искал да ви напомня Междупарламентарната конференция, проведена тук в Европейския парламент преди няколко месеца, която поне за мен надхвърли очакванията. Присъствал съм на редица конференции с националните парламенти, на които те отказват да обсъждат данъчното облагане, промени в законодателството с никой друг, включително и с Европейския парламент, но тази конференция беше различна. На от изказванията на нея имаше много социалисти, които се изказаха. Те казаха, че отстъпките трябва да се премахнат, приходите трябва да бъдат опростени, кога... това е изказване на национални парламенти, брутният национален доход трябва да се запази, но дела на собствени средства да се увеличи. И именно тези неща сме взели предвид и в нашия доклад, като ви представяме възможности, варианти как да се направи това на практика. Така че не бива да подценяваме националните парламенти, трябва да ги ангажираме, когато обсъждаме какви данъци искаме в Европейския съюз, защото националните парламенти са тези, които приемат националните законодателства. Така че тях трябва да, те трябва да участват участват в работата. Трябва да има не само междупарламентарни конференции, но и регионите и областите също трябва да имат водеща роля, ако искаме да имаме по-добър бюджет. Благодаря. Председателя, благодаря. Ще приключим с днешното заседание. Благодаря на всички ви. Както каза госпожа Тома, е, те не знаеха, че задачата е невъзможна, затова се справиха с нея мисля, че стигаме до края на един цикъл. Някои си дават сметка, че Европа днес е предопасност и е, бюджета може да е важен инструмент, педагогически инструмент за разясняване. Вие много ясно го показвате. Довършихте вашата задача и сега топката е у съвета комисията и парламента. Конкретно за парламента мога да кажа, че съм убеден, че веднага ще вземем вашия доклад, ще го вземем предвид за обсъждането на следващата многогодишна финансова рамка. Много е важен бюджет. Европа не говори достатъчно с гражданите. Те изобщо не разбират бюджета, а той е за тях. Ние сме избрани от гражданите, затова наша е ролята да го разясним на гражданите и да покажем, че той действително има е, добавена стоеност за това да бъде европейски. И също така ще покажем, че е, нашия парламент има добавена стойност, а не искаме да е, само да се правим на парламент. Господин Калфин, споменахте междупарламентарната конференция. Следващата ще се проведи веде в началото на февруари месец. И смятам, че е много важно още на следващия февруари на тази конференция да сложим на масата вашия доклад, за да започнем дебат с националните парламенти. Благодаря ви много, уважаеми господа. След малко ще има пресконференция с Марио Монти, така че работата ни не е изцяло свършена с вас. Ще трябва да дойдете с нас за пресконференцията. Но смятам, че Днешното заседание беше с много добра енергия. Това, това пролича от изказванията и мисля, че това е най-добрия стимулант за политическата интелигентност. Благодаря ви. Уважаеми колеги, следващото заседание ще е на 25 и 26 февруари. В 11.45 ще има